съвета по отношение на ситуацията в Етиопия. От името на съместник председател на комисията, господин Стилени да си му думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Преминаваме към следващата точка и от името на върховния представител госпожа Мокерини. Аз се радвам, че мога да представя описание на ситуацията в Етиопия. Четири дни четири дена преди изборите в страната. Важно е да има обмен на мнение по тази страна. Това е важна страна. Комисията признава активната роля на Етиопия в рамките на региона и в рамките на международната общност нейните усилия за помиряване и помирение в региона. Тя поема важна роля по отношение на Южен Судан. Тя изпрати много войски в Сомалия в рамките на мисията на Африканския съюз. Особено в борбата срещу Ал-Шабаб тя отбеляза огромен успех. Това иллюстрира важността на Етиопия като партньор за Европейския съюз в рамките на регионалния мир и стабилност. Имаме общи интереси и подобни изходни позиции по много глобални въпроси. По отношение на миграцията, по а, отношение на миграцията и разселените лица, Етиопия е ключова страна на происход. Тя е транзитна страна и страна цел. Тя в нея има около 680 хиляди бежанци. С всичките трудности, които такива проблеми водят след себе си. Тя е активно включена в процеса от Хартум. Ислямската държава уби християни, етиопци. И това събитие накара правителството да обяви интерес за задълбочено сътрудничество по тези въпроси с Европейския съюз. По отношение на климатичните промени, е, етиопската политика е в унисон с позицията на Европейския съюз. Европейския съюз смята да подпише декларация, декларацията от Лиман, така както бе подписал, така както се случи с някои други страни. По отношение на намаляването на бедността, Етиопия се смята до голяма степен като пример за следване в Африка. Помощта, която Европейския съюз и държавите членки дават на страната, дава плодове, постигат се целите на хилядолетието и се постига социален и економически растеж. МВФ смята за тази година да има економически ръст от 7,5-8,5%, което е впечатляващо за региона. Освен това, според доклада на Световната банка, бедността в Етиопия е намалена с една четвърт между 2000 и 2011 година. Това е успех, истински успех и се радвам, че ние, нашите усилия са допринесли за този успех. Но ние всички знаем, че има че монетата има и друга страна. Както в много конфликтни ситуации, демократичният преход в Етиопия трае дълго време и не винаги нещата вървят гладко. Комисията разбира, че политическата обстановка в Етиопия не опосредства достоверен, провеждането на, достове, на надежни и прозрачни избори. Това е въпрос, който заседнахме, засегнахме в диалога с правителството на Етиопия. Въпросът бе обсъждан на най-високо равнище. Няколко пъти сме подчертавали нуждата за истински политически диалог с опозицията, за пълно уважение на правата, на гражданските права, правата на медиите, свободата на медиите, свободата на изразяване, така както е записано в Етиопската конституция. Основните усилия на правителството са насочени към стабилността в страната. Правителството не иска дестабилизирането на страната, което ще застраши социални и економически напредък. А, ясно е, че не по всички въпроси имаме съгласие, но диалогът е непрекъснат и много често резултатите са конструктивни. Например, ние обсъждаме възможността за сътрудничество в областта на медиите, както публичните, така и частните медии. Член 8 е именно членът, в който се разглеждат ситуацията на медиите. Ние изготвихме последващи препоръки за последващи действия, но такива от страна на правителството липсват. За съжаление, не получихме покана за изборите, които предстоят следващата седмица. Затова Европейският съюз няма да изпрати мисия за наблюдаване на, за наблюдение на изборите. По същия начин ние решихме да подкрепим финансово програмата на ООН за наблюдение на изборите. Журналисти, е, членове, представители на опозицията и други лица, техните права будят загриженост. Имаш случаи на затваряне, на арестуване, на задържане на лица, защото те публично са изявявали своите лични мнения. Правата на партиите постепенно се намаляват от май 2014 година. Имаме делегация и представителите на нашата делегация в Адисабеба следят събитията в страната. Те поддържат диалога с властите в страната. Е, етиопските власти знаят нашите позиции и съзнават нашите опасения. За това, това обаче не означава, че Европейския съюз е безразличен към трудностите, с които се сблъсква евро... Е, етиопското население. Тази година имаше съвещание по въпросите на Етиопия и през септември 2014 година Европейския съюз излезе с изявление за политическите права и човешките права в Етиопия. Ние ще продължим да следим ситуацията в страната и да реагираме, когато това е необходимо. С интерес очаквам вашите коментари и начина по който вие смятате, че може да си сътрудничим с Етиопия. Благодаря. Е, Много ви благодаря, господин комисар. И сега, от името на НП, Иво Давор. Заповядайте, две минути. Gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Благодаря, господин председател, господин комисар с 94 милиона население Етиопия е една от най-големите страни в Африка и има ключова роля за стабилността на континента. И е, също така от стратегическа важност за нашата европейска сигурност. Във вашето изказване, господин комисар, вие посочихте е, много неща, поради което ние с много голяма загриженост следим демократичния процес в Етиопия. За това е, има някои сигнали, например задържане на политици от опозицията и на свободни журналисти. Както в други африкански страни, така и в Етиопия се вижда, че няма свързващо звено между управлението на процесите на бедността и правителствените структури, поради което е много важно правителството да освободи задържаните журналисти и свободомислещи политики. Това са абсолютни условия за устойчивото развитие на Етиопия. Нашето сътрудничество за развитие трябва да преследва точно тези цели. Трябва да подкрепяме Етиопия като важен партньор в този регион. Защо? Защото за нас е много важно Етиопия да продължи конструктивното регионално сътрудничество, въпреки че тази бедна страна днес приема огромно количество беженци, е много важно тя да бъде добър партньор в борбата срещу радикалните организации като Ал-Шабаб. И е, мога да кажа, че е, Етиопия трябва да бъде много силен партньор за нас, трябва обаче да спазваме спазването на принципите на правовата държава. От правителството очакваме да започне истински диалог с опозицията, така че да се проведат и свободни избори. Благодаря. От името на социалисти и демократите госпожа Кашето Кинге. Grazie signor Presidente благодаря, господин председателю. Етиопия наистина е изключително важен фактор за мира в Африканския рок. Еритрея, Судан и другите съседни държави. За да бъде наистина този фактор реално действащ, Етиопия трябва да се умиротвори вътрешно и да даде тласък на вътрешно-демократичния си процес. Както чухме, ще има избори следващата неделя. Знаем обаче предварително е, резултата. За съжаление Европейският съюз реши да не праща наблюдателна мисия. Ние сме главните донори за тази държава, що се отнася подпомагане на развитието. Затова наша е отговорността да бъдем и блюстители на доброто управление и демократичният процес там. Все още има много злоупотреби, които се произвеждат в тази страна. Много студенти много университетски преподаватели биват задържани от властите. Това са поне и данните, които достигат от международните обсерватории. Само, в април, само през април месец се получиха информации, се получиха сведения за няколко такива случаи. Ежедневни са злоупотребите и насилието срещу физическото насилие понякога на, срещу журналисти и блогери. Наскоро бяха освободени двама шведски журналисти, които са били неправомерно задържани още от 2011 година. Благодаря. Грация, Дърволе. В имени ЕКР, пан посел Мирослав Петровски. В името на ЕКР, господин Петровски. Да. Panie profesorze, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Niebawem w Etiopii. Благодаря, господин председател, уважаеми дами и господа. Скоро в Етиопия ще се състоят избори и въпреки, че от дълго време наблюдаваме там ограничаване на основните свободи и на медиите и въпреки, че имаше много нарушения на последните избори, за които говори господин комисаря, Европейския съюз продължава да отпуска на, Европейския, на Етиопия помощ за развитие от Европейския фонд за развитие. Липсва обаче ефикен, ефи, ефективен контрол на изразходването на тези средства, защото има проблеми с назначаване на външни наблюдатели на изборите. Европа е важна страна, също от гледна точка на миграцията. Скоро 30 етиопски бежанци, християни, бяха умъртвени брутално от исламисти в Либия, което доведе до социални размирици в Етиопия. Ние трябва да изпратим наблюдателска мисия, въпреки че знаем, че Европейския съюз не е поканен, защото тези социални безредици могат да дестабилизират страната. Това е една от страните в Африка с най-много население. Това би увеличило бежанските потоци към Европа. Благодаря. Луи Мишел. От името на Алде Луи Мишел. Благодаря, господин председател, скъпи господин комисар. Аз току-що се връщам от Адис, където проведохме дебат за положението в страната и региона, както и за изборите. Както мога да ви кажа, и това е мое убеждение, че министър-председателят на Етиопия е изключителна личност. Знаете, че той е мюсюлманин и част от неговите сътрудници християни. Това не предизвиква никакви неразбирателства за момента. 325 километра граници има Етиопия и Следователно, трябва да се брани от, на много фронтове, включително и на ислямистските радикалисти. Те участваха в, в операции на Африканският съюз в, в Сомалия. Например, смятам, че Европейския съюз трябва да провежда политически диалог с тази държава, която е изключителен фактор в региона, даже е демографски великан с огред на населението си. Средните щати, например, отдавна са разбрали колко е важно да подкрепяме този, да подкрепят тази държава. И ние трябва да последваме този прием. Пример, защото Етиопия е важен партньор в борбата срещу ислямистският радикализъм. От отдавна държавата се стреми към модернизация и, и отговорно поведение и това изглежда е вкоренена традиция в областта на опазването и закрилата на човешките права, както и политическият диалог с опозицията следва да разчита на подкрепа и съвети от наша страна във всеки момент. Благодаря. Благодаря ви. Сега от името на ГУЕ госпожа Лидия Сенра Родригес. Е, gracias, Много благодаря, господин председател. Господин комисар, Питам се как е възможно да се предложи или да се твърди, че няма бедност в Етиопия. Предвид на факта, че чужди фирми притежават 10 000 хектара земя. Правителството също така стартира проекти, наречени Възраждане, например, които се управляват от италианска мултинационална компания или пък други проекти, които заплашват реки и езера и не дават възможност на местното население ги използва за поминък. Местното население, което напоследък бива притискано и заплашвано, за да се откаже от поминъка си. Това ще доведе до повече глад, до повече мизерия на едно население, където вече повече голямата част от населението живее с по-малко от 2 долара на ден. Това може да е образец за капитала, но не и за населението там. Моля да кажете от името на нашата политическа група на госпожа Могерини, че трябва да се сложи край на западната алчност. Това е единственото, което можем да направим, за да се преборим с терора и да спасим хората там. Благодаря. Благодаря. Джорди Себастия има думата от същата политическа група. Благо... От групата на Алда, извинете. Благодаря, господин председател. Аз съм малко стреснат. Е, описвате Етиопия, а моите впечатления от Етиопия са абсолютно противоположни. Изборите там са фарс. Това е четвъртата държава, като получава най-много средства и нашите наблюдатели, наблюдателите, които бяха изпратени неодавно от нас, бяха върнати обратно. Това е държава, където се затварят журналисти, шведски журналисти, само по обвинение, че са влезли там, където не трябва. Е, критикуващите журналисти и блогери биват подлагани на натиски заплахи. Правителството на Етиопия не позволява на журналистите да влизат в е, областта Огаден, където се смята, че половината от женското население е изнасилвано систематично от държавни служители. Питам се какво чакаме, за да се активираме, какво чакаме, за да изпратим проучвателна мисия за това какво се случва, кой измъчва е, собственото си население. Не бива да харчим средства за подпомагане на развитието в такъв вид проекти, проекти, които в крайна сметка са репресивни такива. Носим отговорност за страданието на хиляди човешки същества. Не можем да гледаме в страни. В противен случай сме съучастници. Благодаря. Gracias. On behalf of e Group от името на ЕСДД. Е, е Заповядайте. Благодаря, господин председател. Да, разбира се, че чуваме гласове в защита на човешките права в Етиопия. Това се отнася и за нашите собствени граждани, да ви кажа, а пък аз. Хората, които се придвижват от едно място на друго, защото търсят поминък, защото земите им са посветени вече на някакво друго начинание. Трябва да си помислим дали това е политиката, която искаме да подкрепим. Връщам се на казаното от комисаря, че има много емигранти там, бежанци и произхождащи включително от Сомалия, Еритрея и Судан. Ако Етиопия наистина е в добри отношения с Западна Европа, то тогава трябва да се замислим какво можем да направим, за да подкрепим економиката на тази държава, не само на нея, а и на Сомалия. Само така ще можем да подпомогнем развитието на тези държави, държави, в които политиката на Европейският съюз до момента е била по-скоро разрушителна. Ако Африка трябва да разчита на собствените си средства, за да се развива, ние трябва да помогнем на това развитие, при това без да гледаме собствените си интереси. Благодаря. Арнотю, си люпле. Госпожа Арнотю. Мерси, месье благодаря, господин председател. Без да имам някакви предразсъдъци към етиопските граждани, министър-председателя Сален вероятно ще доведе до победа в общите избори. Аз пожелавам е, държавите членки на Европейския съюз да, подчертат, да подкрепят европейското правителство за целите на развитието в Източна Африка. Европейците обаче са големите отсъстващи в това развитие и оставят Китай да действа на територията на Етиопия. Например, трябва да се е, образуват европейски предприятия там и трябва да има по-силно военно присъствие в Етиопия за борба срещу радикалния ислямизъм, както извън, така и е, в рамките на границите. Трябва да се помогне на Етиопия за борба срещу незаконната миграция. Тази незаконна миграция поставя на смъртна заплаха мигрантите, особено християните. Те са изложени от, на такава заплаха от действията на ислямската държава. Благодаря, госпожо депутат. Господин Благодаря, господин председател. На 28 май етиопците ще гласуват, но съществуват опасенията, че тези избори не отговарят на международните стандарти и че резултатите няма да са представителни. Основата на демокрацията е на едно е, модерно общество е политическият плурализъм. За да се проведат избори, трябва да има една свободна и честна процедура. Е, всички, които имат право да гласуват, трябва да могат да вземат участие в изборите. Затова трябва да подкрепим политическия дебат в Етиопия и да подкрепим изборното право. Правото на избор – е предпоставка за свободни избори, но, европе... но политическо политическо, но правителството в е, Етиопия ограничава опозицията. Знаем, че християни биват преследвани, журналисти биват затварени, преследвани. Е, има мъчения, има изнасилвания от войската. Трябва да повлияем на правителството така, че споразумението от Котурно за човешките права да бъде прилагано. Гражданските права трябва да бъдат уважавани и трябва още сега да се установи процедура за изясняване на всички престъпления до момента. А сега Йозеф Вайденхалцер за една минута. Благодаря. Африканския рок за нашата сигурност играе очевидно много важна роля и Етиопия е централен елемент в този регион. Правителството на Етиопия създава впечатление, че може да гарантира тази сигурност и за това е, бива възнаградено от нас. Сегашните избори е, трябва да продължат и да укрепят тази роля. Уважаеми колеги, трябва обаче да сме наясно, не трябва да вярваме, че сигурността може да се сравни с спокойствието. Трайната сигурност означава върховенство на закона, права на човека и участие на всички заинтересовани страни. Много е, голяма загриженост ми създава положението в Угадин и ако ние не се опитаме да тласнем страната към друго развитие, тогава ние наистина ще подготвим почвата за екстремизъм там. Само с посочването на някаква мнима сигурност, ние няма да можем да се справим с екстремизма в този регион. Благодаря. Господин Касталдо за една минута. Благодаря, господин председател. На 24 май ще има избори в Етиопия. Това е страната в Африка, която е на второ място по население. Сега управляващата партия се очаква да получи 99,5% от местата в парламента. И това благодарение на а, репресиите срещу опозицията, Страната е рекордьор по арестуване и задържани журналисти. Аз бях в Етиопия, видях какво се случва там, видях какво означава надеждата за истинска демокрация. Това, което имаме в, е, е, Етиопия, не е достатъчно за един истински напредък. Всеки ден е, се накърняват основните права на гражданите трябва да застанем зад правата на човека и да го кажем открито и на Етиопия, и на Китай, и на другите страни. Трябва да защитаваме нашите ценности, независимо какво ни струва това. А сега Стив Брюа. Следващият оратор. Е, господин председател, Етиопия се превърна в голяма е, регионална сила и истински полюс на стабилност около Африканския рок е, с огромния си растеж за 2013 година тя бере продовете от модела на развитието, който се основава на управлявана економика от една силна държава. И освен това, тази страна е засегната от много граждански войни и от преврати. Въпреки това, Етиопия е един модел за стабилност и поддържа много голямо етническо и религиозно разнообразие и изборите, които ще се състоят сега, са първите които ще провежда Зинауи и, и те не трябва да служат за претекст за каквото и да била намеса от Европейския съюз и на западните страни, във вътрешните страни на а, едно правителство, което наистина е авторитарно, обаче е получило спектакуларни, огромни резултати в борбата с безността. И а, ако не се действа така, може да има едно деструктуриране, от което никой няма да е доволен. Държавите членки, за съжаление обаче, малко внимание обръщат на економическия потенциал на Етиопия. Ние бихме могли и трябва да засилим нашите връзки с тази страна за постигане на справедлив економически обмен. Благодаря. Алесия Мария Моска е следващият оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Всички усилия от страна на Етиопия да намали бедността и да отбележи растеж срещат е, нашето разбиране и нашата подкрепа обаче това, всички тези действия се подкопават, ако няма същевременно усилия за устойчиво демократично развитие. А това не може да стане, ако не се зачита свободата на мненията и информацията. Това е изключително важно условие и една от основните ценности, върху които изграждаме нашия колективен живот. Ние не трябва да мълчим като Европейски съюз по отношение на това, което става в Етиопия, най-вече предвид предстоящите избори. Економическата ситуация не може да се оценява независимо и не трябва да има мерки за натиск и те да са оправдани. Трябва да се насърчава устойчивото развитие в тази страна, като се държи за спазването на правата на човека. Благодаря Джули Лот за една минута. Um, like thank... Благодаря. Благодаря. Искам да благодаря на, много колег... на многото колеги, които е, искаха да се изкажат по този въпрос. Аз работех с много неправителствени организации, граждански организации, за това е важно за мен да говоря по този въпрос. Няма равнопоставеност за опозицията в Етиопия. Следващата седмица има избори в страната, а ние няма да изпратим а, мисия за наблюдение. Това само ще улесни правителството да нарушава по-нататък правата на опозицията, на гражданите, на жените и на децата. Страхът се шири в региона и това а, правителството успява да прави много успешно. 45% от бюджета на Етиопия идва от чужда помощ. Европейския съюз трябва да каже съвсем ясно какво участва от изборите, какво очаква по отношение на демокрацията, солидарността с гражданите на Етиопия. И също така много е важно да осигурим парите на Европейския съюз да не се използват за нарушаване на човешките права и преследване на малцинствата. Не би трябвало една мирна Етиопия да е за сметка за, на подправени избори и нарушени човешки права. Господин Карва иска да ви зададе въпрос. Приемате ли синята карта? Госпожо Ворд, приемате ли въпрос? Yes. Приемате? Добре. Благодаря, господин председател. Благодаря. Знаете ли защо всички ние сме загрижени за човешките права и тяхното накърняване? Е, Голямата заплаха в рога на Африка идва от фундаментализма и Етиопия трябва да бъде похвалена за това, че се противопоставя на ислямизма. А Ислямизма също потъпква правата на децата, на гражданите и на жените. Отговор – аз много работех с групи от гражданското общество и представя хора, които нямат глас. Техният глас просто не се чува. Това исках да направя със своето изказване, да кажа, е, да, да дам глас на всички тези, чието глас не се чува. Има огромно нарушаване на правата на жените, на на момичетата в Етиопия и то от правителството. Да, аз защитавам човешките права и смятам, че един, една от най-големите заплахи срещу нашата демокрация е, че ние не сме представени на равни на равна основа в света имам предвид мъжете и жените. Това е огромен проблем в обществото. Аз отговорих на въпроса. Основят, основната, основната заплаха е, че мъжете имат превес и власт. Госпожа Ана Гомеш има думата. As eleições Етиопия. Изборите в Етиопия ще се състоят на 24 май. Те ще бъдат демократични и свободни. Препоръката на наблюдателската мисия от 2005 и 2010 година не бяха спазени и правителството изобщо не се е придържало към тези препоръки. Това е истинската причина, поради която тази година няма да има наблюдателска мисия от Европейския парламент. И по тази причина ние не желаем да подкрепяме правителството в неговата пропаганда. Върховният представител е, посочи какви са препоръките на Европейския парламент. Опозиционните партии твърдят, че е, се работи против регистрация на техните партии. Много от представителите на опозицията отново са подложени на преследване. Единственият член на опозицията няма да участва в изборите, защото се изключва участието му. Свободата на събранията, свободата на пресата и другите свободи се ограничават. И когато бях председател на наблюдателска мисия в Етиопия, мога да кажа, че нито една африканска страна няма толкова журналисти, журналисти и блогъри в затвора и това са хора, които са се борили срещу тероризма. Ево, Етиопия се ползва до голяма степен от европейската помощ за развитие. Също така, е, обаче тя се свързва и с САЩ, когато става дума за сигурността в региона. Може би поради това ние затваряме очи, когато става дума за тежки нарушения на правата на човека там, когато става дума за потискване на ромското население и на други етнически групи. Етиопският, е, Европейският съюз трябва да се застъпва за освобождаване на всички опозиционни политици. Мисля за Кадаци, един британски гражданин, който през юли 2014 година беше отвлечен в Йемен и предоставен на Етиопия. Ако Европейския съюз не подкрепи демокрацията в Етиопия, то ние бихме нарушили собствените си ценности, бихме довели до екстремизъм в тази част на Африка. Това е лошо за етиопските интереси и за нашите интереси. Това е стратегическа страна в региона. Не можем да мълчим. Трябва да настояваме за смяна на политиката спрямо Етиопия, защото ние имаме силно влияние там. Благодаря. И така време за спонтанни изказвания. Мариана Петир, заповядайте. Председниче, стане у Етиопия е алар... Благодаря. Положението в Етиопия е буди загреженост. Ето, в неделя ще има парламентарни избори в Етиопия. Но там няма плурализъм на партийната система. Опозиционните партии са подложени на репресии. Не само, че са ограничени правата на журналистите, те просто трябва да изберат или да бъдат цензурирани, или да бъдат затворени в затвора в следват християни. Те се преследват от ислямисти, които искат да създадат ислямистка държава. Трябва да обединим усилия и да се борим срещу тези тенденции. Селското стопанство е много важно за етиопските етиопското население. Трябва да спрем в този смисъл. Е, трябва да спрем иземването на земята. Благодаря, господин председател. Твърде малко се прави за Етиопия, а това е страна, която е в економически трудности. 90... Е, 49 години. Това е продължителността, средната продължителност на живота и това е обоспокояващ факт. Жените трябва да вървят все още много километри, за да достигнат до източници на вода. И се смята, че е, поради е, липса на вода на всеки 20 секунди умира човек в Етиопия. Освен това, има много голям поток е, от хора към тази страна Всъщност става дума за хора, които излизат от страната, за да търсят работа. Има конфликти между християни и мюсулмани и е важно да се насърчи индустриалното развитие. Нищо не би имало смисъл, ако не се решат първо неотложните въпроси и ако не се подобрят условията на живот на населението. Европа трябва да предприеме конкретни стъпки, за да помогне страната в тази тежка ситуация, така че да може да осигури по-добър живот там. Мариас. Благодаря, господин председател. На 19 април ИДИЛ или ИСИС закачи в YouTube видео с обезглавяването на 30 етиопски християни. Целта бе терор. Една трета от населението на Етиопия е с християнско вероисповедание. Така се постигат терористичните цели с страх и ужас. Затова всеки ден има хиляди души, които бягат от Етиопия. По повод на изборите, позволете ми да изразя съмнение за свободата на пресата и на опозицията, както разбира се и на верските малцинства, а и на населението като цяло. Наша, наше задължение е да подпомагаме страната в опазването на човешките права и там, разбира се, не бива да бъдат допускани да си развяват верака между националните компании, китайските по-специално. Благодаря. В този парламент понякога имам чувството, че просто говорим. Ето, говорихме за Турция преди малко, сега говорим за Етиопия. Трябва да кажем положителното, което има в Етиопия, което е, кое е добре, което, кое е от полза за Европейския съюз. Етиопия, населението на е, Етиопия е огромно и Етиопия може да бъде фактор на стабилност в един много несигурен регион. Това е и в наш интерес. За това трябва да продължим помощта си за Етиопия, но също това, което казаха и някои колеги е важно. Трябва а, ясно да кажем, че сме против недемократичните практики на правителството. Когато говорим за Етиопия или за Туркия, Турция, трябва да прилагаме еднакви мащаби и да изискваме еднакви ценности. Господин Ан. Говорят. Chiedo scusa, non avevo visto il nome, signor Presidente. Извинете, аз просто не видях името си, господин председател. Слушах много добре разискването. Един твърди, че Европа е нещо ужасно, друг е, Етиопия, може би, е нещо ужасно, друг казва, че страната не е толкова лоша, други пък твърди, че на всеки 20 секунди умира човек там, други пък твърдят, че трябва да изведем страната от мизерията. Ами нека да се обединим около едно мнение. Ако погледнем Етиопия, по-добре е първо да насочим погледа си към Европа, да говорим за нашите хора, за нашите безработни младежи вместо да обръщаме поглед в друга посока имаше бомбардировки над Либия и какъв е резултата? Пълен хаос. Имаме и в нашата страна правителство, което твърди, че нищо, което се говори за Либия не е верно. Дискутираме за Африка, обаче най-сетне се събудете при такива дискусии. Благодаря. Фран... Францулика. Господин Францулика, заповядайте. Дзинкуе барцо, пан президент. It's always a pleasure. Много ви благодаря, казва ораторът на полски. Благодаря ви. Приятно е, когато вие председателствате. Наистина, Етиопия е важен партньор държава от ключово значение с, с стратегическо разположение. Следователно, аз съм много разтревожен, че и изборите там няма да изпълнят изискванията за демократична прозрачност и зачитане на плурализъм, на независимост на пресата и на опозицията. За съжаление, там е най-високият брой на задържани журналисти в Африка опозицията няма възможност да провежда кампания, така както управляващите. Няма, не се издават разрешения за митинги на опозицията, полицията напада и разпръсква с сила демонстранти. Това е не само неприемливо, това трябва да бъде заклемено. Много благодаря. За миле слова. Chyba nie będę patrzył Благодаря за тези топли думи, които изразихте. Може би аз вече няма да гледам часовника, когато вие вземате думата. Хай репрезентантив. А сега думата има от името на комисията комисар Стиленидес. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за този дебат. Той идва много на време. С повечето от вас съм съгласен, вие изразихте опасения по отношение на партньорството с Етиопия, но а, това партньорство е мултифасетно. Някои аспекти са по-противоречиви от други. Трябва да кажем, че все пак тази страна се развива положително. Трябва да подчертаем конструктивната и критична роля на, стра... на страната в региона и не само в региона. Нашата цел е да продължим да подпомагаме Етиопия, като изпращаме и по-нататък е, послания за нуждата от демокрация и опазване на човешките и основни права. След изборите ще задълбочим нашия ангажимент с властите, като целта ще е дългосрочна демократизация на страната. Ако Етиопия иска да продължи да бъде стабилна и да постигне статус на а, средно на, на страна със, със среден брутен вътрешен продукт, то трябва да позволи на хората открито да изказват своите мнения. Фредерика Могерини ще посети Етиопия много скоро, за да се убеди в това каква е ситуацията на място и за да говори с, лично с ръководството на страната. Това е ситуацията за момента. Благодаря ви за вниманието и благодаря за този богат дебат. Благодаря, господин.